и всякакви други форми на помощ. Украина трябва да бъде наистина една уважавана страна, независима, не европейска. Благодаря ви. Благодаря. Следващият оратор е господин Сегеди.